So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Уважаеми колеги, предлагам да започнем заседанието, макар че някои колеги все още са на път към залата, но вие ме познавате, аз винаги започвам на време, не изчаквам. Още повече, че днес имаме приятно посещение. Наш гост е господин доктор Едмунд Штойбер, който е председател на експертната група на високо равнище за намаляване на бюрокрацията. Поводът за посещението е, че господин Штойбер присъства на председателския съвет. Много ми харесаха нещата, които каза той там, особено това, което каза за околната среда. Околната среда не беше ком проблема на разговора, проблема бяха потенциалните конфликти. Затова помислих, че никак няма да е зле да поканим господин Штойбер тук в нашата комисия. А, освен това, докладът на експертната група на високо равнище, която работи от 2007 година, е плод на много сериозни усилия и за това мисля, че си струва да изслушаме краягълните камъни в него и да си направим изводи за собствената си работа или за дебата с колегите в собствените ни страни. Много интересни числа има във връзка с транспонирането на европейско законодателство което би могло да създаде хиляди работни места. Освен това, сега празнуваме юбилей 20 години вътрешен пазар на Европейския съюз. Сигурно ще чуем от господин Штойбер, че в различните държави членки е, законодателството в областта на околната среда се прилага по различен начин и се третира по различен начин. Така че без да правя дълго предисловие, просто ще поздравя господин Штойбер тук сред нас в Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Впрочем, ние сме най-голямата законодателна комисия в Европейския парламент. Имаме 70 членове. Обикновено казваме, че 80% от е- екозаконодателството, което след това се стоварва на гърба на европейците, се твори тук в тази комисия. И така, доктор Штойбер, добре дошъл. Веднага ви давам думата. Заповядайте. Господин Штойбер говори без микрофон. Äh, Уважаеми дами и господа, много съм щастлив, че съм поканен при вас. Още повече, че не е обичайно председател на парламентарна комисия да покани и то не веднъж представител на комисията или в моя случай аз съм назначен от комисията. От 2008-2009 година сътрудничим по този начин. Групата на високо равнище работи а, без заплащане. Това е почетна а, работа. Съставена от представители на държавите членки, които работят от 2007 година. Тъй като длъжността не е платена, имаме малко по-ограничени възможности. Многократно съм бил в бюджетна, Комисията по бюджетен контрол на парламента, Комисията по вътрешния пазар и в други комисии. В политическите групи също съм присъствал на важни дебати Искам да подчертая, че парламентът много добре осъзнава какви проблеми се създават вследствие на бюрократизирането на живота ни и че наша задача в Европа е да намаляваме тази бюрокрация. Още преди да започна, искам да кажа, че във връзка с бюрокрацията не бива да забравяме економическата обстановка и по-важно политическата обстановка. Нека да назова две числа. Бившият комисар по промишлеността Хойген спомена числото 600 милиарда евро. Според негови изчисления, това е глобалната цена на бюрокрацията за 27-те държави членки т.е. 600 милиарда товар за економиките им. Европейската комисия посочва друго число. Тя казва бремето, което тъжи, тежи върху бизнеса поради задължението за информиране е, по линия на спазване на европейското законодателство се изчислява на 124 милиарда евро. Това е числото, което посочва Европейската комисия. Сигурен съм, че то е малко по-високо. Европейското законодателство в, в държавите членки е около 50 до 40%, ако говорим за демокрация. Казвам ви тези цифри, за да знаете в какъв порядък ще си говорим тук. Економическият въпрос става все по-важен. Днес, като отворя вестник, Чета за Международния валутен фонд, който би чува замиращия континент Европа, който бил закостенял, не осъществявал растеж и бил претоварен с бюрокрация. Вчера пък слушах камера на неговия конгрес, много драматична реч, той говори за загиването на Европа, загиването на великобританската економика и разрастването на бюрокрацията. Също вчера слушах нашата федерална канцлерка. Тя говори за същата тенденция. Тоест всички в един глас се оплакват от бюрокрация. И хората какво могат да си помислят. Ето ги, политиците мрънкат за бюрокрацията, но всъщност нищо не се прави за обикновения човек. Или поне обикновения човек няма усещането, че се работи по въпроса. И още нещо. Бюрокрацията е важен проблем за това, защото има множество малки предприятия. Те са гръбнака на европейската економика. Та много малки предприятия се чувстват безсилни пред огромния брой законодателни изисквания – в Лисабон се срещнахме с, с, срещнахме с представители на малки и средни предприятия от Португалия, Холандия, Германия и така нататък. И ето ви един пример. На 3 май е един предприемач от Ахен, малко предприятие, което произвежда високоговорители за музикалната промишленост, от камък, от гранит и така нататък, той се оплака, че освен всичките изисквания и норми в областта на екологичното законодателство, трябва да а, спазва и всички изисквания на законодателството във връзката с изхвърлянето на електрическите отпадъци. Значи той трябва да спазва закон за регистрацията, екодизайн, рич и така нататък, от което проистичат хиляди задължения, регистрация на уреди излезли извън употреба, етикетиране, годишно декларация, т.е. извинете, месечна декларация за продажбите, дори когато те са били нулеви и прочее, и прочее. Човекът беше пред отчаяние просто и каза, не печеля толкова много пари, че да мога да си позволя да изпълнявам всички тези законови разпоредби. Успяла е да се справи с професионален а, външен консултант, който разбира се получава за това стотици евро, което а, му излиза скъпо, но все пак човека каза, че все пак е доволен, че може да си гледа работата без да се занимава с изискванията. Разказвам ви това, за да видите какви огромни проблеми имат реалните а, малки и средни предприятия. Що се отнася до политическия аспект на намаляването на бюрокрацията, ще ви кажа следното. Да оставим настрани е... кризата в Европа. непрекъснато увеличаващия се регулаторен натиск е една от най-важните причини за това Европа да не бъде приемана от хората в 27-те държави членки. А, сигурно познавате Евробарометъра. Последният от тази пролет, например, а, съдържаше един от въпросите към гражданите. А, какво ви е отношението към Европа? В Германия 43% от анкетираните казват а, бюрокрация, нищо общо с реалния гражданин, бреме и така нататък. Почти същият е резултатът в Бенелюкс, Великобритания, Австрия и скандинавските страни. Значи около 35 и 40, до 40% от хората не приемат Европа. Тежи им. Това е повече от една пета от гражданите на европейските държави членки, които като ги попиташ какво е Европа, ти отговарят бюрокрация. Въпреки нарастващото значение на Европа, политическото измерение, политическия дебат в държавите членки се състои едва след като в Брюксел е взето вече по принцип решението за дадено законодателство. Тоест на национално ниво започва някаква дискусия и разбира се, че впечатлението е за бюрокрация. Освен това има разпоредби, които тежат на засегнатите граждани, не биват приемани, биват смятани за е, излишни. Например, новите енергоспестяващи електрически ключ, кружки или сегашното намерение на комисията да замени сегашните душове и кранчета за вода, за да се намали потреблението за вода. Германия е най-голямата страна в Европейския съюз и аз се опитах да изчисля колко законодателни повели за последните пет години, т.е. от 1999 до 2005 година, колко нови законодателни повели са се стоварили върху бизнеса и гражданите от Европа. Говоря не само за а, закони, а и за регламенти, за укази и така нататък. За 5 години те са повече от 21 000. Като от тях Разбира се, трябва да правим разлика между тези, които са по инициатива на Брюксел и тези, които са по инициатива на националните парламенти. И какво се оказва? 18 000, т.е. 85% от тях идват от Брюксел и само 15% или 3 000 са национални така че бих казал, че имаме много малко отчетност по отношение на транспонирането за евро, на европейските закони. Важна причина за увеличаването на европейските законодателни разпоредби в областта, особено на екологията, здравеопазването и храните, е това, че в рамките на вътрешния пазар а, има различни разпоредби в 27-те държави членки. Да, единното законодателство разбира се, че улеснява търговията. Държавите искат а, единно законодателство, но от тук проистича и постоянна принуда за адаптиране към онова, което идва от Брюксел в резултат на което всъщност гражданите отново едва постфактум узнават това, което се решава в Брюксел. Те усещат нещата едва когато се стигне до реално транспониране на място. Европейските а, стандарти, разбира се, че са неизбежни за успеха на Европа на световните пазари но това е много трудно. Ето да вземем, например, целият дебат за директивата РИЧ. От една страна, РИЧ разбира се, че поставя международни стандарти за сигурност в областта на контрола върху химикалите. Разбира се, че европейските стандарти са по-модерни от американски, американските. Помислете само, даже и Китай в момента има свое представителство в Хелзинки, където е седалището на Европейската агенция за химическите вещества. Но медалът има и е своя обратна страна и тя се нарича повече бюрокрация, най-вече за малките предприятия. А отношението на гражданите към всичко това е много противоречиво. От една страна всички в един глас се оплакват от бюрокрацията. От друга страна обаче се изискват нови разпоредби с цел подобряване на живота, особено в областта на защитата на потребителите, храните и така нататък. Но именно в тази област не самоосъзнатия гражданин е а, така в центъра на нещата, а гражданина, който трябва да бъде пазен от самия себе си. Така че има един перманентен проблем, който едва ли ще намери своето решение. Хиляди парламентаристи, хиляди държавни служители в 27-те членки и в Брюксел се занимават с това да направят живота на хората по-сигурен и по-добър. Нали? Това е целта на всеки проекто закон. Целите, които си поставяме, по принцип са достойни за уважение и са много правилни, особено след катастрофи, след кризи. Винаги има напън нещата да станат по-сигурни. А през последните пет години в рамките на много дискусии извън парламента ми прави впечатление, че въпросът на, за бюрокрацията е и а, много сериозен въпрос на балансиране между сигурност и свобода. Всички се оплакват от бюрокрацията, но всички искат сигурност. Така че според мен този баланс между отговорност и свобода от една страна и сигурност от друга страна изисква по-малко наставляване в ежедневния живот за кривината на краставицата и така нататък и повече сериозни указания по големите въпроси. Особено пред вас като депутати искам да изтъкна този въпрос, защото какво установявам в органите на парламента, в органите на съвета, да не говорим за комисията, винаги когато става въпрос за нови закони, за нови директиви, се иска политически компромис. Един иска това, друг онова, трети, трето. А, минава много дълго време, дълъг процес, нощни заседания в съвета, накрая се скълъпва някакъв компромис и всички казват урана, имаме компромис. Когато трябва да има компромис, винаги дебатът е специализиран, но въпросът за последствията от реализацията на компромиса, економическите последствия, изпълнението, бюрокрацията, до сега този въпрос не играеше никаква роля. Да, винаги сме се оплаквали най-общо от бюрокрация, но когато става дума за конкретни неща, за конкретна директива, например за праховите частици. Тук става въпрос за защита на потребителите, на хората. Има различни научни схващания как да намалим праховите частици. Обаче последствията от изпълнението на разпоредбите не са тема на дебат в комисията, парламента, съвета и парламентите на национално ниво. Поне до сега е така. Това е истински проблем. А, и апелирам към вас като депутати да се заемете с него. Смятам, че е а, така много сериозна а, задача а, намаляването на бюрокрацията. Както се казва, иска се дълбока оран. А, групата на високо равнище наблюдава програмата за действие на комисията за намаляване на бюрокрацията, която предвижда с 50% да се намали бюрокрацията от 2007 или 2008 година до 2012 година. Т.е. за две години, 2008, 2009 и 2010, беше създадена групата на високо равнище да наблюдава изпълнението на тази програма. Ние внесохме около 300 предложения с общ обем на економи 41 милиарда евро и комисията удължи мандата ни до края на тази година. Последният доклад, който представихме, даде повод на председателя на комисията, с който разговарях вчера час и половина, да удължат нашия мандат до края на мандата на настоящата комисия. 31 октомври 2014 година. Искам много ясно да кажа. Програмата за действие, а скоро се очаква и доклад по този въпрос на Европейската комисия. Докладът съдържа много от нашите идеи, например за економии в размер на 30 милиарда. За 10 милиарда все още се обсъждат нещата. И накрая предполагам, че комисията ще информира и вас за това. Ще ви каже, че програмата за действие предвижда с 25% да се намали бюрократичното бреме за предприятията. Мисля, че нашият резултат ще е дори и по-висок. За това и положихме толкова усилия. И последното, което исках да ви кажа – Винаги съм знаел, като дългогодишен вътрешен министр, министър, председател, началник на държавна канцелария и така нататък, винаги съм знаел, че Европа е политическо ниво, на което понякога се водят битки, но няма отбрана, няма защита. От европейските е, столици раз, се размахват пръсти, аз бях един от тях и също дигах пръст и казвах, уния тъпи европейци в Брюксел пак ни налагат някакви изисквания, сърдете се на Брюксел, не на нас. Затова през 2011 година възложихме изследване за това как точно се транспонират директивите и законите от е, Европа, от Брюксел в 27-те държави членки. И до какъв резултат стигнахме? Около една трета от бюрократичното бреме, което е породено от Брюксел, всъщност се дължи не на Брюксел, а на неефективното транспониране в държавите членки и а, прекаляването в държавите членки, т.е. поставянето дори на по-строги изисквания. Много усилия положихме и се опитахме да сравним как се изпълнява европейското законодателство в държавите членки, примерно за държавните поръчки. Значи в Литва са, процедурата е 77 дни, в Малта 242 дни. Разходите за са 22 работни дни в Люксембург и 93 в България. Тоест, такива са разликите. Какво означава това, че в много от страните нещата трябва и могат да се подобрят? писах до е, министър-председателите на 27-те държави членки с молба да ми отговорят, да ми дадат е, примери за най-добри практики на изпълнение на европейски закони. Но като има най-добри практики, това значи, че има и най-лоши практики. Не знам дали познавате тази брошура, тя е наше дело и съдържа предложения за това какво Европа може да направи по-добре. Направили сме сравнение между 74 случая. Може би ще е интересно за Европейския парламент, например, да изясни защо в това и в едно отношение германците са по-зле от французите. Защо нещо изисква по-тромава процедура в Дания, а в друга страна не изисква. Още веднъж повтарям, а ако бъдем разумни, можем да спастим 40 милиона от бюрокрация за европейските предприятия, ако всички се възползваме взаимно от най-добрите си практики. Ето ще ви дам пример. В Естония има закон, който забранява повторното изискване на данни, които веднъж вече са постъпили чрез електронния търговски регистр при годишните отчети. Значи веднъж от постъпили тези данни в електронния регистр никой никой държавен орган няма право да ги иска повече. А в Германия пет инстанции ти искат едни и същи данни. Комисията за защита на конкуренцията, друга комисия. Не, държавата трябва да се организира така, че когато един гражданин е подал някаква информация, тя да бъде съхранявана на едно място. Друг хубав пример. В, в Португалия обществените поръчки се обявяват на електронна платформа докато в, европейския, в Европа само 5% от тези поръчки стават по електронен път. Особено малките и средни предприятия е, са много затруднени на време да се информират за европейското законодателство. И в Германия има една много хубава платформа за информиране на малки и средни предприятия, която е и визуално съмнена с цветове като светофарна уредба и един предприемач като отвори казва, а червено това ме засяга. От Брюксел зелено това не ме засяга и така нататък. И още нещо искам да кажа. Вчера стана дума за това. Ще ви кажа откровено, че смятах, че някъде из Европейската комисия все има някакъв доклад за изпълнението на европейското законодателство в държавите членки проявих дори наивността да попитам а, германския министр на економиката, кажи ми, моли ти се, а, каква процедура би се изисквала в Единбург, например, ако се строеше гарата, за която сега се спори в Штутгарт? Или в Рим, или другаде. И какво ми каза министъра Едмонд, никакъв проблем, след 4 седмици ще ти докладам, сигурно някъде по чекмеджетата имаме някакви сравни, сравнителни таблици. И след 4 седмици ми казаха, нищо нямаме, знаем си само собствените процедури. Казах си, ами тогава ще отида да попитам комисията и какво установих и те нищо нямат. Това е огромен проблем проблем, който беше повдигнат като тема на последната среща на върха през юни, въпреки дебата за еврокризата все пак държавните глави имаха и време и за бюрокрацията и стигнаха до извода, че държавите членки трябва да обменят много повече опит и информация за транспонирането на европейско законодателство. Ако Франция, примерно, вече е готова, а Австрия те първа ще въвежда даден закон, защо австрийският компетентен орган да не вдигне един телефон, да се обади в парижкия компетентен компетентен орган и да попита, абе вие как постъпихте, я ме посъветвай. Говоря за обмен между администрациите на държавите членки, който в момента липсва при а, транспонирането на европейско законодателството. Ето това е много важен апел, който отправяме. В областта на околната среда има една мрежа Импел – която е добър пример за това. Импел е именно мрежа наблюдаваща изпълнението на транспонирането и изпълнението на екологичното законодателство. Би било чудесно, ако Европейския парламент също се заеме с този въпрос. Приключвам, като казвам, че на европейско ниво, на ниво комисия, казвам го с цялото си уважение, защото наблюдавам работата на Европейската комисия и администрация от 30 на години все пак. Когато бях млад държавен секретар, се срещах с Жак Делор да си говорим за субсидиарността, например. Виждате колко прастара е тази тема. Но какво установявам? в Европейската комисия наистина има промяна на начина на мислене. Днес вече, когато се пристъпва към законотворчество много повече, отколкото преди 10 години се мисли за последствата. Ето оценката на въздействието. Създава се съвет за оценка на въздействието, от него има още какво да се желае, но все пак виждам, че в генералните дирекции вече има мисъл за това какви ще са последствията от законодателството. Същото мислене вече се налага и в комисията. Например, те казват, ето постигнахме компромис, обаче като го внесем в парламента, ще трябва и с тях да преговаряме, и с тях да правим компромиси. А парламента до сега, честно казано, не е а, а, положил особени усилия за намаляване на бюрокрацията. Не беше положил. Сега вече наблюдавам промяна в Европейския парламент. Генералният секретар на парламента ни осведоми, че предстои изграждане на дирекция за оценка на въздействието към Генералния секретарят на Европейския парламент с 30 служители. Така че е много радостно, че и парламентът ще се занимава с последствията от измененията на законите, от въвеждането на нови закони, независимо от това какво казва по въпроса съвета за оценка на въздействието към комисията. Така че ви желая много успех в това отношение. Малко по-здържан по, в това отношение е съветът. Те също започват да мислят за оценка на въздействието от е, въвеждане на бюрократични изисквания, смятат да създадат някакъв орган. Значи ще имаме три органа. Един в комисията, един в парламента, един в съвета. Сега всички сигурно си мислите, защо не е само един орган, а няма ли да е по-лесно. Много ще бъде трудно да бъде така. Даже според мен е по-добре три институции да се занимават по-отделно с оценката на въздействието и с намаляването на бюрокрацията, за да се конкурират. Уважаеми дами и господа, една последна бележка. Отстъпих отстъпих, казвам го откровено, и а, се примирих с това, че мандатът ни е продължен. Казвам го най откровено защото е свързано с много работа и ние ще положим усилия в името на най-малките предприятия, които много повече страдат от бюрокрацията, отколкото големите компании, които си имат собствени отдели, занимаващи се с това. А от тези предприятия зависи в бъдещето на Европа, според МВФ, тази година ще постигнем нулев растеж, докато економическия растеж в света е около 4%, тъй че Европа е притисната до стената и трябва да направим всичко възможно за насърчаване на предприемаческата инициатива, без да я задушаваме в зародиш чрез бюрокрацията. Затова и групата на високо равнище смята да се занимава с специфичните проблеми за най-малките предприятия и, и микропредприятията в следствие на бюрокрацията, както и с, с начина на администриране в държавите членки. За да сравним ефективността на администрациите в държавите членки. Защо защото в момента очевидно разликите са изключително големи. В някои държави процедурите са много а, тромави, и през следващите две години комисията ще трябва да мисли много по този въпрос. Сега съм с впечатлението, че комисията в момента води е, много конструктивен, конструктивен спор с администрациите на държавите членки по този въпрос. Има идеята да се създаде документационен център в е, комисията, за да може да се следи начина по който се прилагат и изпълняват европейските разпоредби в държавите членки. Защото отново ще повторя, много често обвиненията за бюрокрация са към Брюксел, а всъщност вината е на национално ниво. Националните бюрократи. Те обаче първи размахват пръст към Европа и трябва да кажа, че имат успех, защото пък защитата на Европа по този въпрос хичия няма, както се казва. При, като бивш министър-председател на Бавария, аз съм федералист, а скептиците по отношение на темпото на европейската а, интеграция казват а, много сте бавни. Така че топката е у вас, бих казал. Благодаря ви, че така търпеливо ме изслушахте. Опитах се в общи линии да ви очертая проблеми. За онези, които особено се интересуват, препоръчвам тази брошура, доста е интересна. Последващата седмица ще посетя разширената економическа комисия в Бундестага в Германия. Трябва да ви кажа, че чакам голям спор, а някои колеги от групата на високо равнище ще бъдат в шведския, датския парламент, холандския парламент. Ще ми се темата, за която говоря сега, да бъде тема на тези дебати, а именно а, националната отговорност за прилагане на европейско законодателство. Благодаря ви за вниманието. Благодаря за живата презентация. А, наистина всички ви слушаха с интерес, а и вие бяхте много провокативен. Нещо, което личи и по дългия списък от желаещи да вземат думата защото вие повдигнахте въпроси, които несъмнено провокират обсъждане. Много интересно ми стана това, което говорите за прилагането за законодателството. Аз, например, съм докладчик за системата за търговия с емисии. Сега не мога да разбера защо в моята родина Германия една система за изгаряне струва 35 000 евро, а във Франция 26 000 евро. Имаме 20 години общ пазар. Как може да имаме такива огромни разлики? И ми е много странно, че в комисията няма а, сравнителен анализ за начина на прилагане на европейско законодателство. Между другото, тук в тази комисия винаги се получава оживен дебат с представители на Европейската комисия, когато става въпрос за прилагане на европейско законодателство на национално ниво. Сега искам, искам да открия дебата. Първи поиска думата Рихард Зебер от НП. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря за отличната идея да поканите господин Штойбер тук. Господин Штойбер, винаги съм обичал да ви слушам, още когато бяхте министър-председател. Винаги сте говорили интересно, но днес като ви слушах, си мислех, че доста сте се променили. Защото когато бяхте баварски министр президент, председател, размахвахте едни къмшици към Европа и казвахте на хората, онези там са ми виновни. Сега много се радвам, че говорите такива интересни неща. Аз съм от Тирол, вие сте баварец, близки сме дори и като произношение. Така че предполагам, че когато ви критикувам, не ми се обиждате. Това, което обаче вие не казахте, е, че когато в Европа се създава закон, той се създава за 27 държави членки, а не, не се създават 27 отделни закона. И аз съм представител на федерална държава, като вас. Когато в, има има 9 е, федерални провинции в е, е, Австрия и имаме 9 закона във връзка с асансьорите. Тоест в Тирол и в Виена, като се возиш на асансьор, се возиш по различни закони. Аз знам и за Бавария колко много внимава да не иземе федералната германска държава от правомощията. Така че числата, които посочвате, според мен са доста кухи. Защото вие казвате, това и това, ако не се правеше в Европа, щяхме да спесим толкова и толкова пари. Е, тук факторите са комплексни, не можем само за бюрокрация да говорим. Естествено, че има много неща, които могат да се правят по-ефективно. Тук спор няма. Но огромният проблем е обвиняването на Европа. Много от нашите полиции го правят, независимо от това какъв от коя партия са, винаги Европа се сочи като виновна, дори и в случаите, когато изобщо не става въпрос за правомощия на европейско ниво. Ето вие споменахте електрическите кружки. Имаше десетки решения на нашите министри на околната среда и в федералните провинции и на държавно ниво. Ами, кажете ми, кой австрийски политик, кой немски политик има коража да защити а, новите кружки? Ние бяхме лошите, че ги въведах, въведохме. И никой не обясни на хората, че това са зелени работни места, че това е екологична технология. Къде беше Германия? Къде беше Австрия? Да обясни на хората. Затова казвам, че основният проблем е не бюрокрацията, а комуникацията. Както и страхът, съзнателно казвам, страхът на местните, регионалните и националните политици да признаят, че няма нито едно решение на Брюксел, което да не е подкрепено от националната държава. Просто господин Штойбер не мога да не го каже. И двамата сме от държави членки. А, сега работим по многогодишната финансова рамка. Искаме да спестим 100 милиарда евро. А какво говорят политиците в Австрия и в а, Германия? Европейският бюджет се урязва а, от административни економии. Ето ги преводачите, дето седат горе, казват, че ни а, отрежат. И Искам да кажа, че Европа е нещо комплексно. Альтернативата е 27 различни законодателства, без 22 официални езика, пълна бъркотия. Така че основният проблем е липсващата политическа отговорност и ангажимента на националните политици. Повтарям, комуникацията е проблемът. Защото няма никаква полза от това да кажем разумните неща. Ние трябва да ги сведем до знанието на хората. Това, че ги казвате на нас, вие го казвате на хора, които са убедени във вашата правода. Да, обаче идете в баварска бирария и кажете това, което ни разправяте цяла сутрин. И то идете там а, извикнете и господин Зехофер, сегашния министър-председател на Бавария. Ако имате коража да го направите, аз ще дойда първи да ви ръкопляскам. Защото тук в Брюксел имаме интелектуални дискусии и така нататък. Обаче същинският политически спор се осъществява на място у дома. Там липсва кураж на политиците. А, когато говорим за бюджета, случай е много типичен. Критикуваме комисията, добре, но хората в комисията обикновено са чудесно подготвени и мотивирани. А вие какво казвате? Няма сравнителни анализи. А ние ако поискаме такива сравнителни анализи, какво ще ни кажат държавите членки? Ми не можем. Е, С... Съветът хем иска да възлага повече правомощия на държавите членки, хем не иска. А, и вие като бивш министър-председател, на вашата дума тежи Кажете тези неща на федералния канцлер на Германия, на Австрия. Кажете го в съвета, за да помръднат нещата. Защото първо трябва да изясним нещата с комуникацията и след това да говорим за бюрокрация. А Никъде не видях нито дума по въпроса за това, ако не се прави нищо. Примерно, вие говорите за е, директивата за чистотата на въздуха, но нищо не казахте какво би станало, ако не се въведе такава директива. Много извинявайте, че така емоционално говоря, но а, ми омръзна да слушам у дома си колко лошо работим ние тук. И сега и вие да ми кажете, че неефективно а, работим, просто ми идва в повече. Ето, в когато в провинция Тирол се а, строи, например, малка водна електроцентрала, си има австрийски закони, които даже изискват на ръка да се отстраняват камъните от ръката. Ето това е ефективно администриране. По-ефективно ли е администрирането в Гърция, където няма никаква бюрокрация, дава се разрешение и парите изчезват? Имаме такъв хубав континент с толкова разнообразни традиции. Не можем да се хвърлим всички в един европейски казан и да имаме европейски държавен, европейска държавна служба. Така че нека си разчистим първо къщичките от дома и след това да говорим какво да правим тук. Благодаря. Нека да направя един коментар, господин Зебер. Аз съм почетен председател, който не получава заплащане на труда си, е, на една работна група от доброволци. Сега не може да очаквате от нас да свършим всичко. Е, е, наистина не смятам, че съм си преобърнал а, становището от а, едно време, но 90-те години на миналия век имаше двама политици, които бяха против ранното въвеждане на еврото и аз бях един от тези двама политици. А, така че ето, виждате, сега пък защитавам еврото. Що се отнася до принципа на субсидиарност, аз ви помагам, но вие сте тези, които трябва да поведат дебата във вашите партии на национално ниво. Аз това го казах. Националното е европейското ниво. И европейското ниво е подложено на критики за неща, които въобще не са в неговата компетентност. Вече месеци наред говоря по тази тема с бизнес организации, с партии и така нататък. Тоест това, което ми казвате да направя, аз вече го правя до там, докъдето се простират възможностите ми. Постоянно държа и речи за това какви са компетенциите на Брюксел, къде е най-добрата практика и когато а, някой предлага някаква идея, къде трябва да бъде имплементирана тя, на национално или на европейско ниво. Всички ние от времето на единия европейски акт 86-та година имаме екологична защита на европейско ниво, но не всички го разбираха. След това 90-те години все по-важни неща излизаха на преден плат, като безопасност на храните, защита на потребителите, защита при, на, на лекарствените средства и без някой да го осъзнае дори, всичко това отиваше на европейско ниво. Т.е. Европейската комисия имаше компетентност в тези сфери. Тя има правомощия, е, но тя като че ли не използва всичките си правомощия. Мисля, че днес трябва да говорим за това дали е необходимо да се вземат е, толкова детайлни е, решения и законодателни актове и дали в други сфери не трябва повече да се прилага принципа на субсидиарност. И пак най-общо казано, що се отнася до прилагането на европейското право. Как да бъде прилагано то по-оптимално? Мисля, че това е много интересен дебат за, европе... за националните парламенти. И разбира се и за вас, тук в Европейския парламент. И ако ме предизвиквате, ще ви кажа в отговор, че имаме Европа на елита. И винаги е било така. И този елит а, не поведе хората със себе си, продължава да стои на разстояние от а, тях. Това е факт. Факт, който наблюдавам. И може би е ваша грешка. Грешка на евродепутатите, може би. Може би вие не сте говорили достатъчно с хората, не сте им казали какво правите и колко е важна Европа. Знам, че е много трудно да се направи това, но по конкретни теми мисля, че вие сте в политика, вие, аз съм пенсионер в крайна сметка, така че Не мога да не кажа, че откакто съм председател на тази комисия, това е най-интересната и най-оживената дискусия. Господин Зебер я откри с емоционалното си изказване. Аз предлагам да ги групираме по пет въпроса. Йолайнен, доктор Штойбер, много се радвам. Постигнахте нещо, което аз не бях виждал. Рихард Зебер да излезе от кожата си. Така че а, ясно е, е че сте настъпили болното място. Много се радвам че вече се разчупи леда. Имаме 750 европейски депутати и 70 000 национални политици. Значи 70 000 национални политици, като говорят глупости, едни 750 европейски депутати не могат да оправят нещата. А, виждал съм ви и едно време да говорите по телевизията. Виждам, че много сте променен, очевидно сте научил много неща. Но както и да е, катастрофална е комуникацията. Както вие, така и много политици на национално ниво са свикнали да казват така. В Берлин, като се е, прави закон, това е политика. В Брюксел, като се прави закон, това е бюрокрация. Това е клишето. А всъщност е точно обратното. В Брюксел се създават правила, стандарти за внасяне на динамика в закостенялата, тромава Европа, за внасяне на конкурентоспособност, нови технологии и така нататък. И аз и представете Европейския съюз да го нямаше. Словения, Германия, всяка от страните трябваше сама да си копае в собствения двор както и вашите примери. Много хубаво говорихте, ама много ви бяха глупави примерите. Електрическата кружка, какво общо има тя с демокрацията? Можеш да бъдеш за или против, ама какво общо с демокрацията? А, сега, за програмата за економиите. Комисаря каза, че нямало да се въвежда нов стандарт за душове, а ще се въвежат изисквания за спестяване на вода. Ето, че вие отново се подавате на изкушението да а, прибягвате до крайни примери. Но, казахте нещо, за което съм ви много благодарен. Това е въпрос, с който се занимаваме и ние много, а именно конкретното изпълнение. Защото не закона е виновен, законът е норма. Ето, посочихте хубави примери Германия, Естония и така нататък. Ето това е важно, не европейското ниво има роля тук, а националното ниво и се вижда къде куца координацията. Аз съм докладчик по седмата програма за действие в областта на околната среда от 2013 до 2020 година и установяваме недостатъци по отношение на прилагането на законите. Това е наш приоритет. Значи, наред с мрежата Impel, която вие споменахте, а, и ние ще се занимаваме с въпроса на а, липсващата координация. Може би ни трябва директива за най-добрите практики, но бих искал да ми кажете, ако поискаме такава директива, а, а, колко гласа ще се надигнат против това, защото ще е, започнат да настояват за да спазване на принципа на субсидиарност. Така че наистина трябва да се прави разлика между а, това, което се прави в Брюксел и това, което се прави на национално ниво и къде стават всъщност грешките. След това, вие казахте, има свръхрегулация и на хората им е обръзнало 20, от 21 хиляди, казахте, законови разпоредби, 85% били от Европа. Ама това нищо не значи. Ако са добри, например, за а, защита на потребителите в а, областта на сел, селското стопанство, ми нека това да ни е престъплението. Ние просто по, направи, оправихме нещата в селското стопанство, например, с а, субсидиите. Тъй, че виждам, че вече полека-лека тръгвате по прав път, правилния път и разбирам, че ви е трудно след 30 години, когато не, 30 е, години в е, продължение на които не е имало достатъчно координация. Естествено, че гражданите ще си кажат, че чудовището е в Брюксел. А всъщност за какво става въпрос? Европейския съюз не е машина за разпределение на пари, а, а тяло за създаване на регламенти, за регулиране. А, защото иначе ще има не 5 закона за асансьорите в Австрия, ами ще има 500 в цяла Европа. Председателят благодаря на Ио Лайнен в екологията от 90, е, т.е. от общо 90 хиляди е, е, закона, 5 хиляди са в областта на околната среда. Сега колегата Линда Макеван, тя е политически говорител на социалистите и демократите. Заповядайте. Yes, thank you. Thank you for... Благодаря. Благодаря, че сте тук днес. Съгласна съм с преждеговорившите колеги. С нощи по немската телевизия разбрах, че един от немските министри се оплакал от етикетите на храните е говорил за това, че няма достатъчно добри етикети и твърдял, че Европейския съюз е виновен за това. Аз не помня германски политици да са идвали тук и да са искали да има по-ясни етикети. Точно обратното си спомням. Имаха огромна кампания за това да се спре доброто етикетиране на храните и по-специално политици от това правителство. Ето ви проблема, при който сме изправени. Когато гражданите се оплакват, че не са коректни етикетите, те обвиняват Европейския съюз. Законодател е, извинете, медиите говорят за закони, които се налагат от Брюксел, директиви, идват от някъде, отгоре. Някой налага нещо и нито един министр не признава, че е участвал при вземането на решение. Съветът на министрите е този, който взима тези решения. И съвета на министрите разми законите за етикетирането, който щяха да бъдат много по-добри, ако бяхме следвали желанието на комисията. Схемата за търговия с емисии и бюрокрацията. Какъв е проблема там? Ами проблемите идват от компромисите, които се правят в съвета. Съвета настояваше да има всякакви клаузи за излизане от тях и какво ли още не. Ако бяхме запазили нещата, както ги искаше комисията, нямаше да има такива вратички. Бюрокрацията за един е защита на правата на друг. Когато обсъждахме агенциите, едно време идваха при мене постоянно разни фирми, които казваха какви са тези агенции и това е много бюрокрация. Дойде веднъж един работник и ми каза, че 7 години е работил в фабрика, в мой избирателен район. Плащали са му всеки път различни заплати от тези на неговите колеги, които правят същото. Нямаше болнични, нямаше плащане по време на отпуска, нямаше право при напускане на работа си да получи компенсации, така че бюрокрацията за един е защита на правата на други. Същото се отнася и за качеството на въздуха. То е сложно, трудно се прилага, но аз се срещнах с мои гласоподаватели, които живеят близо до а, градове, които живеят близо а, до магистрали, въздухът е мръсен и ние като парламентаристи искаме да постигнем баланс. Друго законодателство. За имплантите. Сега, например, започваме да преглеждаме законодателството, свързано с медицинското оборудване. Предишния път това законодателство се искаше, когато на някой му се присъди нещо, да има а, регистър, и да е ясно. Правителствата казаха прекалено много голяма бюрокрация. И какво се оказа сега? А, че а, силиконовите импланти бяха огромен скандал в Франция, защото жените дори не знаят какви импланти са им сложени. Сега трябва да оправим това законодателство, т.е. да се върнем назад. Разбира се, че не винаги всичко е успешно, което прокарваме ние тук. Вие говорите тук за обучението на машинисти. Когато ме избраха, бях в комисията по промишлеността, тогава те се занимаваха и с транспорта. Имахме предложение за обучение на шофьори. Идеята беше да се спрат а, катастрофите, инцидентите по пътя. Държавите, които трябваше най-много промени да направят в обучението на шофьорите, бяха държавите, където имаше най-малко ПТП по пътищата. Швеция и Обединеното кралство имаха най-малък брой ПТП-та, но те трябваше да направят най-големите промени при обучението на шофьори, ако трябваше да приложат закона, който се прилага от Европейския съюз, защото подходът беше френски. С много тестове, писмени и така нататък. Обучителни центрове, което не беше част от обучението в моята страна и в Швеция. Много хора се оплакаха и то се признава тук да постигна ли закона целта си? Ще попитаме ние имаме ли по-голяма безопасност по пътищата при шофьорите и кои държави се представят най-добре и как обучават те шофьорите си, а не да избираме някаква система, защото, примерно, служителите в комисията, които отговарят за това, идват от определена държава и познават нейните практики. Така се законодателства за 27 държави. Господин Шнелхарт, спомня си преди няколко години Европейската комисия а, говореше за упростяване, за премахване на определени законодателни актове и тогава говорихме за хигиенните условия при производство на храни. Казахме добре и съветът беше против, не искаше такива закони, защото нещо не му и действаше. Така че ето такъв е проблема. Често казвайки, че има 21 000 законодателни акта, 1000 такива, 1000 онакива, изведнъж това става едно извинение хората само се оплакват. А когато ги накараш да действат, те казват, че не могат да действат и пак започват да се оплакват, защото не могат да променят това, което вече правят отдавна. И искам да задам един въпрос. Кой е в вашата работна група? Запознах се с работата ви и искам да разбера колко представителна е тази група за обществото. Вие сте политики, както знаете, законотворчеството е сложен процес. Трябва да се вземе предвид не само бюрокрацията в индустрията и самия гражданин. Така че, кой е във вашата комисия? Как може да сме сигурни, че не е пълно с лобисти? И както казаха другите колеги, а другата страна на медала – Хората, които лобират най-вече пред мен, са дружества, търговски дружества. Защото хем не искат европейско законодателство, хем не искат и 27 различни законодателства. Ана Розбах. Thank you, Chair. I'll do it in English, I think. Ана Розбах на английски. Чудесна дискусия. Благодаря ви, че сте тук. Впечатлена съм от а, е, огромната сума, която сте успели да спестите до момента. Програмата приключва в края на годината, казахте. Какви са амбициозните ви планове за едните години? Ще може ли да спестите подобна сума през едните години? Благодаря, Христа Клас. Чиста клас. Благодаря, господин Штойбер, за вашето идване тук. Дискусията е, е не само интересна, но и много напрегната. Ние като депутати наистина много е, често се сблъскваме с въпроса за комуникацията и за това а, много ценя това, което казвате и вашия подход. Много от нещата се приема добре у нас. Да, всички ругаят Брюксел и няма нищо по-лесно от това да ругаеш Брюксел. Тук ще се съглася с Рихард Зебър, че може би трябва да подобрим комуникацията помежду си, за да има по-добра комуникация и с а, нашите граждани. А за да има такава, трябва да им се говори по същество. Матиас каза, че ако с а, екологичните кружки могат да създадат 100 000 нови работни места, все пак трябва да се попитаме тези 100 000 работни места няма ли да се занимават и с бюрокрация или поне част от тях. Това, което ми хареса, господин Штойбер, е това, че казахте, че има различни причини за бюрокрацията. Веднъж економически, веднъж политически. А, ние с колегите понякога наистина политически не стигаме до край в а, разсъжденията си а, за последствията от това, което а, искаме. Вчера, например, гласувахме ЛУЛУСИФ. Там се изискват повече а, отчети, включва се и селското стопанство. Аз лично съм фермер и общо взето ми се изправя косата, защото това, за което гласувахме вчера, ще породи доста бюрокрация. Ето защо искам да кажа, че вие сте прав, че политическата дискусия все още не е проведена както трябва. Ние много обичаме в регламентите и директивите да записваме, че осъществяването им не трябва да води до допълнителна бюрокрация. Та, въпросът ми е помага ли това, че сме записали в преамбюла, че не желаем да пораждаме бюрокрация? Имам и конкретен въпрос. След като вие следите нещата, аз си записвах за отделните държави членки, а смятам, че именно а, различията тук са а, е, поле, което иска много-много работа, Коя, който и регламент или директива да вземете, примерно в областта на селското стопанство, в Бавария се прилага по един начин, в Италия по друг начин. Но въпросът е е, имаме регламент или директива, кое е по-лесно за транспониране директивата, регламентът или а, приложението на директивата. Кажете, кое е по-лесно. Е, вие много добре знаете колко е трудно намаляването на бюрокрацията. А, Занимавали сме се и друг път с, този въпрос. Имали сме случаи, когато сме ругали е, даден закон, че иска бюрокрация, след това сме го подкрепяли. С това приключихме първия кръг от въпроси и сега господин Штойбер ще има възможност да отговори. Благодаря. Ще започна с това, което каза господин Лайнен. На базата на опита, който натрупах, така да се каже, в изпълнителната власт, така се съгласих да помогна малко. Аз нищо повече не правя, малко помагам това, че ми се обръща внимание, е, че аз съм единственият сравнително известен политик в тази група. А иначе в групата влизат много сериозни специалисти от Великобритания. Госпожо Макеван, например, представител е Майкъл Гибънс от Лондон който е председател на независимия регулаторен комитет на Обединеното кралство, т.е. не е случайен човек а е човек, който във Великобритания а, ври кипи а, в а, борбата за намаляване на бюрокрацията. От Германия представител е председателя на немската <clears throat> немския съвет за контрол върху бюрокрацията. От Швеция е господин Палм, който е председател на шведската група на високо равнище за намаляване на бюрокрацията. Има пет от 27-те страни, пет, които си позволяват независим орган от специалисти и в които преди а, представянето, внасянето на проекто закон имат право на вето. Говоря за национално ниво. Например, в Холандия това е актал. А, предстои внасяне на проекто закон. Внася се в Националния контролен съвет Актал и ако там кажат, много интересен закон, ама много бюрокрация. Не ви съветваме да го приемате. Значи това са пет такива правителства. За Германия съм сигурен, че Ангела Меркел не внася закон, за който няма предварително съгласие на органа, който следи бюрокрацията. В Великобритания е така. А, и в други страни има подобни органи, но, но те нямат това своего рода право на вето. Така, в нашата група са само специалисти. Това, че аз съм нейн председател, допринася за малко повече внимание към групата, защото ако бях професор по економика от университета в Хамбург, сигурно и аз щях да върша добра работа, но никой нямаше да ми обръща внимание. За това са ме сложили и там. И още нещо. Аз не искам да излагам европейското равнище. Не искам да го обвинявам. Искам да кажа съвсем друго. Много е важно хората да започнат да осъзнават докъде се простират правомощията за регулиране на Европа. Господин Лайнен, да оставим на страна еврото, в Германия почти Нищо не се говори за дейността, примерно, на Европейския парламент. Никъде по медиите не минават репортажи за някоя оживена дискусия. Значи в Австрия се в медиите се отразяват дискусиите в е, парламента в Германия е същото. С Брюксел никой не се занимава. Значи гражданите трябва да разберат за какво става въпрос. И числата, които е, посочих, всъщност бяха в подкрепа на това какво огромно значение има Брюксел в ежедневния живот на хората. Например, е, качество на храните, законодателство в областта на отпадъците и прочее и прочее. Ето това ми е цел целта. Малко повече яснота за Европа. Е, сега вече се говори много за Европейския съюз покрай еврото. Вчера госпожа Меркел отиде в Атина. Едно време едва ли щеше да се забележи това по вестниците и щеше да е на задна страница. Днес се гърми на първа страница покрай еврокризата, тъй че ако има нещо положително в нея е, че хората започват да наострят уши и да възприемат Европа като нещо, което се опитва да им подобри живота. Сега, тенденцията към създаване на единно законодателство понякога е в ущърп на националните специфики. Ето това е въпросът. И всеки път трябва да се питаме дали е необходимо надрегионално регулиране. Пак ще посоча пример, защото ми е най-ясно, когато говоря с примери. Сигурност по пътищата – Добре ли е да имаме европейски разпоредби за продължителността на шофиране, пробезите и така нататък? Едно време беше катастрофално положението. Ето сега имаме а, единно законодателство, заменихме аналоговия тахограф с цифров. Това е тахографа, който така да се каже следи дали а, водача на превозното средство почива, когато трябва да почива е добре. Примерно в Австрия има малки и средни предприятия, които са транспортни, да, наистина, но имат един-два курса а, в месеца и казват, вие сте луди, аз няма да си купя такъв тахограф, защото ми е прекалено голяма инвестицията. А полицая, който го е спрял да го глобява за тахограф, казвам, аз не съм виновен, че има такова изискване, от Европа са ни го стоварили. За това говоря, че на национално ниво трябва да има повече правомощия за а, регулиране. Иначе, в противен случай, трябва да се борим тук в Европа за изключения, за дерогации, което е по-трудно. Например, минават 7 години средно, а, за да се стигне до изменение на регламент. Така ми каза генералният секретар на вашия парламент Ви, който се оплаква от същото, че процесите са толкова продължителни и тромави. Друго е важно за мен да се засили съзнанието сред гражданите за това, че Европа е полезно образование с а, полезни ефекти. И в това отношение не съм си променял мнението. Винаги така съм мислял. Нека да ви попитам, не участвах ли аз в изграждането на Европа? Без моето поколение, поколението преди мен, нямаше да има Европа, каквато има сега. Да, разбира се, че субсидиарността трябва да бъде по-силно застъпен принцип. Абсолютно откровен съм с вас. Не виждам в момента нито едно правителство, което конструктивно да прави предложение за това какви повече правомощия би желало да има то и какви правомощия би желало да възложи на Брюксел. Къде трябва да има повече Европа, къде има по-малко Европа. Ето за това казвам, че това е дебат, който в момента трябва да се води. Защото, например, ни трябва повече Европа при контрола върху спазване на задължения. Вътрешния пазар, валутния съюз, без засилен контрол и то на европейско ниво, няма да бъдат възможни. Ако обаче искаме да отредим на Европа повече правомощия за контрол, политическата дискусия трябва да отиде по посока на засилване на принципа на субсидиарността за сметка на това. Искам да кажа още нещо за да осъзнаете за какви суми става дума. 41 милиарда. От тях цели 100 милиона са економии в областта на околната среда. В моята група участва Джон Антелес, който е специалист по екология господин Мари в Рим работи в защита на интересите на потребителите. Въобще това са хора, които знаят за какво говорят. В областта на околната среда нямаме е, достатъчно привлекателни оферти за гражданите. Ето, например, ако най-сетне постигнем задължението за електронни декларации, за данък оборот и прочие и прочие, до сега това не беше възможно. До сега ставаха на хартия тези неща. Значи, електронната декларация струва 1 евро, декларацията на хартия, е примерно 5 евро. За такива числа ви говоря. А 23 милиона европейски предприятия чувстват облегчение от въвеждането на електронната процедура, а се пестят 18 милиарда в е, Европа. Не всички страни са се възползвали от тази възможност. В Германия това стана. Там се пестят 4 милиарда евро годишно. Сега започваме вече да внимаваме кой още не се е възползвал от тази възможност. Ето това са неща, по отношение на които Европа е направила нещо добро. Създала е облегчение. Например, за микропредприятията, малките предприятия, трябва ли да има задължение за спазване на европейските разпоредби за търговските баланси. Даже за малките предприятия, които нямат международни а, сделки, имат само местни сделки. В този парламент имаше дискусия по въпроса две години а, а, вече не помня от кога се започна. Комисията започна в лицето на Макриви. Две години в комисията, две години в парламента, две години в а, съвета. Се мисли и се пече един и същ закон. А, обаче аз съм този, който говори с гражданите и ми казват, ами ти от 2007 година изискваш еди какво си, ние чакаме от 7 години, то не става. Още повече, е, че най-големият потенциал за спестяване на бюрокрация не е в областта на екологията, а по-скоро в търговското право, в економиката и така нататък. Така че предложението за 18-те милиарда е много сериозно. Госпожо Росбах, ето, опитах се да ви дам конкретни примери за спестяване тук ще добавя, че това, което ни е необходимо е повече европейска публичност. Ето, виждам, тук се разисква въпроса за електрическата кружка. Това, че е имало такава дискусия обаче, гражданите така и не го разбраха. Законът се приема в е, парламента и протестите започват при влизането му в сила на национално ниво. За това говоря, когато казвам, че процесът на политическо вземане на решение трябва да бъде свеждан до знанието на гражданите. Ето, за вестниците. Вестник Билд, макар че говор... пише и говори много за Европа, няма постоянен кореспондент в Брюксел. Шпигел, един от най-влиятелните органи в Германия, а и в Европа, Шпигел има 50 постоянни репортери в Берлин, а само един и то отскоро в Брюксел. За този дисбаланс говоря, защото като има толкова малко медийно присъствие, ще се и отразява по-малко работата на европейските институции в сравнение с работата на националните институции. Това се опитвам да провокирам, като ви давам пример с това, че гражданите не знаят а колко от законите, които изпълняват, са инициирани от Брюксел и колко на национално ниво. А, и в много случаи те просто се опуват и а, е, казват не сме знаели. Това искам да ви кажа. Повече внимание към Европа на национално ниво. Сега разбира се, че нещата се засеншват от дебата за еврото. Хрумва ви да ви кажа още нещо. Големият ми приятел Жан-Клод Юнкер веднъж много ясно го каза. Още през 99-та година даде обширно интервю в Шпигел. Списание Шпигел и каза горе-долу следното. Това е Европа на елитите, за която ви говоря. Каза следното. Ние в Европа приемаме някакво решение, след което си заравяме главите в пясъка и чакаме реакции, обаче реакции не следват, защото хората просто не са разбрали, че сме го направили. Ето това е начина, по който много често в миналото са се вземали решенията. И за това твърдя, че в днешно време ни трябва много повече участие на гражданите в европейския процес, много повече информираност на гражданите, защото ако успе, не успеем а, да постигнем това, Европа няма да постигне своите цели, особено в днешната днешния глобализиран свят, виждате колко са изместени балансите. Просто сме принудени да си обединим ресурсите, защото иначе нямаме никакъв шанс като отделни страни. Говори и за Германия, и за Франция, за Великобритания, за всички нас се отнася. Никакъв шанс не бихме имали. А голям шанс имаме, ако сме европейски, Европейски съюз. Което е и в полза и на Австрия, и на Тирол, и на Бавария, и на Германия, на, и на Великобритания, на Есекс, на всички е от полза. Това, което си представям аз, е нещо, което ще направим непременно следващата година. Ще направим нещо като завещание. Новата комисия от 2014 година да сформира подобна група като нашата или като тези органи в Швеция, в Великобритания, в Холандия, т.е. специализирана професионална група, която наистина да се да запретне ръкави и да се занимава с въпросите а, на бюрокрацията и да има възможност за тропа на масата и в комисията, и в съвета и така нататък. В бъдеще, в новия мандат на комисията, на новата комисия, това непременно трябва да стане. Сега до края на мандата аз ще продължа работа. Не мислете, че не влизам в спор с националните администрации. Посещавам отделните страни, мъча се да поставя пръста в раната, мъча се да критикувам, ако видя, че има какво да се критикува, примерно отивам в една страна и казвам, вижте какво правят в Финландия, да речем, по този въпрос, с по-малко бюрокрация при вас, защо има толкова бюрокрация и така нататък. Аз съм много добре запознат с, с закони за прилагане на законодателство. В една страна такива правилници за предложения са от две страници, в друга страна от 302. Естествено, госпожо Глас, а, питате по-добре ли е вместо директиви да се приемат само регламенти, защото нямаше да се стигне до това объркване, защото регламента прилага се пряко, ням, няма какво да се тълкува по различен начин, защото когато е директива, трябва да се приеме национален а, материален закон и така нататък. Честно да ви кажа, още не сме стигнали до там. трябва да се предостави известна възможност за тълкуване на държавите членки. Но, госпожо Клас, според мен, това тълкуване, според мен, трябва също да бъде някакси е, контролирано. Комисията трябва да има възможност да каже, слушайте, вие искате така и така да въведете това законодателство, но няма да постигнете целта, която ние преследваме. Ето, генералният секретарят е, казва, нямаме сравнителен анализ на начина по който транспонират директивите отделните държави членки. Вчера разговарях с председателя на комисията за това, много настойчиво, и той като че ли вече е склонен да възложи такова събиране на сравнителни данни, за да имаме поне до известна степен единен начин на транспониране. По този начин отново ще постигнем намаляване на бюрокрация на национално ниво. Защото в крайна сметка кое е важно? Важно е хората в Европа да си кажат е, Европейският парламент, Европейската комисия са разбрали колко ни тежи бюрокрацията. Разбира се, че трябва да действаме внимателно не казвам обратното. Ето в областта на защитата на потребителите не смятаме, че трябва да се пипа кой знае какво. Предлагаме да се спестят около 2 милиона, 200 милиона, извинете. В областта на околната среда също предлагаме много е, ограничено спестяване. Много внимаваме, а и Както казах, имаме представител на съюзите на потребителите в нашата група на високо равнище, който си разбира от работата. Господин Мари, мисля, че е в... господин Мари е в залата. Това е нашият ирландски колега в групата. Изключително компетентен а, и колега, с който много добре се спори. Той а, е, обръща внимание не само на намаляването на бюрокрацията като самоцел, ами и на последствията от това, защото понякога примахваш някаква бюрократична пречка, но намаляваш, а, е, да кажем, защитата на потребителя. Тъй, че този баланс трябва да се спазва и трябва много сериозно да се е, обмисля всеки път, кога е необходимо да има национална разпоредба и кога не. Тенденцията, която се отнася до всички страни, е, че в повечето страни в момента управляващите нямат кой знае какъв добър имидж. Управляващите нямат имидж, държавата обаче е уважавана. Затова в момента тенденцията е да регулираме малко повече. А общата дискусия надстроява всъщност конкретните мерки. Аз се опитах да е, дам тласък за такава една обща дискусия. Да, и може да се направи такава дискусията, но за съжаление е, хората, които пият там бира, не могат да вземат сериозното решение. Да не забравяме, че политиката е комплексно занимание. Разбира се, че а, е, има недостатъчно обясняване на гражданите. А, за това, защо Европа прави това и това, защо не прави това и това. Тук сте абсолютно прав. Естествено, че на местно, на регионално ниво се чува другът ни към Брюксел, а, но иначе сте прав. Благодаря ви. Э, Много благодаря. Не знам, не съм съвсем сигурен колко време имаме. Е, има още заявки за вземане на, за задаване на въпроси. Господин Шлютер. Благодаря. Мисля, че има проблем, ако въведете условието, че по-малко бю... бюрокрация и по-малко регулиране означава по-нисък стандарт. Това е капан, в който не трябва да падаме. Тогава, когато разглеждахме пакета за храните, е, не трябва да е, слагаме датата на замразяването. Нека да въведем някои е, изключения, ако не е технически необходимо, трябва да се направи изключения. Но изключенията правят нещата много повече а, бюрокрация, защото ако трябва да се провери дали няма да се промери качеството на, на даден продукт, това изисква много повече бюрокрация. А всъщност понякога бюрокрацията идва от а, сектора, който иска а, преференции. Искам да прочета кои 30%, 30 конкретни предложения имате за субсидиарността, но мисля, че единственият начин е да се промени логиката на законотворчеството като цяло в Европа. Ако простим нещата, например, ако кажем а, а, всичко е решено, разрешено, ако не е забранено, а, ние би трябвало да кажем всичко е разрешено при еди какви си условия. Ние може да кажем, вижте сега, имаме стандарти, но ако има съмнение, ако дадена държава иска да въведе конкретен закон, да обърнем тежеста на доказателството. Може да направите нещо в страната си, ако ако това е направено само за насърчаване на вашата промишленост. В противен случай оставете а, да има свобода и обърнете тежеста на доказателството. И по този начин италианския пазар ще може да а, функционира по-добре, а, ако имаме повече доверие. Гросте, Гростет, да, благодаря много. Не ви чу, господин Шнелхарт е това. Благодаря, много се радвам, че ви изслушахме тази сутрин. Беше много интересно да разгледаме теорията, практиката, първо се питаме защо създаваме закони, които ги пращаме е, по цяла Европа. Ако, например, разгледаме регламента за конкурентоспособността в Европа, това, което се опитваме да постигнем е да има правила в държавите членки, за да се предотврати дискриминацията срещу другите държави. Аз мисля, че Линдън спомена това преди. И така, ние сме създали регламент. Регламентите са по-добри от директивите, защото а, в в е, една директива не можем да сложим а, такава разпоредба, т.е. в законодателството и в регламента има много гъвкавост, за да може да не се затурмосяват по-малките търговски дружества, но да има същевременно единство в стандартите. И в крайна сметка виждам реакцията на онези, които са ангажирани в тези процеси. Имаше оплакване оплаквания в Германия, докато в Австрия, например, хората бяха много удовлетворени. И струва ми се, че това проистича от проблеми в прилагането на законите. Ако, например, разгледаме как се прилагат тези регламенти на национално равнище, би трябвало да се провери дали е, правилата са ясни на национално равнище и аз мисля, че е, трябва да се разгледат тези неща малко по-подробно и по-отблизо. Също така, мисля, че ако се направи, а, всеки прави грешки в живота си, но много съжалявам, че а, имах определени възгледи в миналото, но когато човек е в собствената си страна, той не прави нещата по един и същи начин. И, има много проблеми, понеже нещата се регламентират по определен начин. И а, общо заето е трудно, но е хубаво, че обсъждаме тези неща тук. Много е важно да провеждаме тези дискусии в собствените си страни. Но мисля, че това ще бъде трудно. Благодаря, господин председател, каза госпожа Меркис. Благодаря ви, доктор Штойбер, за много интересния обзор. Имам няколко съвсем кратки въпроса. Някои неща, които ми се струваше, че са решени, че са намерени ясни а, отговори, а вие казвате, че по тях може да се направи повече. Вие говорихте за неефективното прилагане на директивите, идващи от Европейския съюз, ако те създават толкова трудности и се прилагат толкова бавно, не трябва ли да се използва тежката артилерия и направо да се премина към регламенти, ясно, просто, а, тежка артилерия наистина, но спестява бюрокрацията и вместо да има контрол екс пост, контролът да бъде предварителен. Екс анте с централна помощ и това може би ще бъде трудно за малките и средни предприятия. Тогава може би властите биха могли да отнемат част от тежестта върху тях и да поемат част от разходите. Вие казвате, че има твърде много различия в прилагането и че всичко това е скъпо. Не би ли трябвало да има задължително минимално ниво за прилагане времето от, да кажем, 8 години между приемането на законодателен акт и неговото прилагане. Трябва да има яснота по тези въпроси. На четвърто място искам да кажа, че вие казвате, има толкова много информационни центри и е, центри, центрове за данни, но трябва да разгледаме също така личните данни по различен начин, защото трябва законите да се координират а, Разбира се, че трябва да се гарантира неприкосновеността на личните данни, но би трябвало по някакъв начин да се съхранява информацията, така че тук трябва да има една допълнителна връзка, но без да се намалява сигурността на а, личните данни. Вие говорите, че трябва да се избегне дублирането, че хиляди парламентаристи се занимават съвет съвета на Европа, международни организации, всички дублират това, което ние правим тук. Но за какви ресурси говорим, за какви средства говорим за това дублиране? И съвсем, съвсем накрая, станахте ли по-голям европейски федералист след, рабо, след работата си? Смятате ли, че трябва а, европейско правителство? Петър Лизе?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 може би, би, може би ако имахме е, регламент, ще ще да бъде по-добре. Аз не говоря. Аз имаше хора, които много е, щедро използваха времето си, така че, моля, не е, използвайте чука, за да ме спирате. Благодаря, доктор Штойбел. Штойбер. А, фантастично е постижението ви с екологичния данък и вие можете да бъдете по-остър в вашата работа и да бъдете по-удовлетворена. Може наистина да се говори на висок глас. Сега нека да разгледаме електрическите кружки. Или сме против е, един политически ангажиран човек да се занимава с това, но тогава можем да споменем господин Габриел и госпожа Меркел, които са отговорни хора. И след срещата на върха в 2007 година тя имаше пресконференция. Тя каза, че всички тези е, европейски институции имат е, мотивация. Ако тя наистина смята това, трябва да се занимаем с този въпрос. Е, това, което каза госпожа Макаван, също е много интересно. Това ме навежда на критиките за етикетите на храните, които не отговарят на позицията в преговорите е, в Германия. Те имат смелостта да кажат, ние имаме друго становище, но министъра ме принуди да използваме и да настояваме на позиция, която не е толкова добра за потребителите. И отново се сочеше Европа с пръст а, укорително, просто защото а, някой в Германия не си е свършил работата. По въпроса за храната и хигиената на храните. Госпожа Макаван и господин Шнелхарт казаха, че във вашата партия, господин Штойбер, а, се изразяват идеи против а, бюрокрацията. Обаче, в крайна сметка, аз всъщност мога да говоря и на немски. А, а, а, и господин Штойбе ще ме разбере и без превод. спектрометрич, спектрометричните уреди, а, например в медицината, а, всички се борят срещу бюрокрацията. А, искаме да намерим в крайна сметка европейско решение, християн, а, социалния съюз, а, има друга позиция. И ще ви кажа какво ще се случи, когато един европейски министр отхвърли ам, европейското решение или някой друг въведе национално решение, което ще вреди на а, промишлеността. И, и вие като един а, да, благодаря ви, че много е, е, стриктно спазихте е, двете минути. Накрая с Гростет. Искам да ви кажа, господин Штойбер, че наистина беше удоволствие за мен да ви чуя. И искам да кажа също така, че това, което чухме от вас, отговаря напълно на усещанията на нашите граждани, на нашите съграждани. Въпреки това обаче има нещо важно, което трябва да се каже. Ако има много бюрокрация, това е защото има а, една раздута администрация, а, тя е много тежка. Разбира се, това е отговорност на политиците да поемат това бреме, но аз съм убедена, че ако имаме по-малко администрация, ще имаме по-малка тежест и баланс и нашите предприятия ще бъдат управлявани по-добре. Когато се забравя Европа, се забравят и малките и средните предприятия. Днес говорим за тях, защото има криза и тези предприятия преживяват гризата много трудно и също така има отговорности на нашите правителствени ръководители. Когато, например, се говореше за Европейския патент. Това е нещо много хубаво. Това е едно опростяване. Но изведнъж се създава а, проблем как да се постигне този европейски патент, като има блокиращи държави. А, има становище, а, което тежи на нашите държави. И ние в Европейския съюз носим отговорност. Ние сме отговорни. Понякога ние осложняваме разширяваме законодателството, искайки повече законодателство. И това тежи на нашите малки и средни предприятия, защото те винаги очакват някакво преразглеждане на законодателството. И така, е, трябва да се разгледат досиетата, които са твърде сложни, когато вие казвате, че генералният секретариат, секретарият на Европейския парламент е готов да създаде един орган да разглежда е, въздействието на институциите. Това е допълнителна структура, допълнителна шапка, която ще едва ли ще ни даде възможност да законотворчестваме по-добре. Благодаря. Тази, тази дирекция вече съществува и сега а, ще дам думата на доктор Штойбер, защото изчерпихме списъка на ораторите. Имате думата. Аз знам, че поставих на изпитание търпението на всички ви. Знам, че си имате и друга работа днес. Но мисля, че се получи чудесна, открита и смислена дискусия, която е много стимулираща защото наистина а, трябва да се замисляме много по-дълбоко за последствията от нашето законодателство. Господин Шлютер, вие поставихте решаващ въпрос. Намаляването на бюрокрацията естествено не означава подобряване на стандартите. Никой не твърди такова нещо. Да, ние казваме, че трябва да облегчим малките и средни предприятия, но никой не е казал, че да кажем, голяма компания произвежда храни, ще спазва тези и тези стандарти, а за малкото и средно предприятие ще направим по-низки стандарти. Никой не твърди такова нещо, никой не иска да го причини на потребителите. По принцип стандартите трябва да останат същите. Намаляването на бюрокрацията в никакъв случай не бива да води до политически отцветени стандарти. Тук сме на едно мнение. Това, което трябва да направим, и сега се води голяма дискусия в комисията по този въпрос, е да седнем и да помислим дали правилата за малките и средни предприятия не трябва да бъдат все пак по-скроени за тях, да има по-малко бюрокрация. И сега вече е важно да се направи баланса. Дали общо да не смъкнем бюрократичния стандарт или да не се предвидят изключения за малките и средни предприятия. Ето това е а, същината на дебата, който се води в момента. Очаква се до година комисията да излезе със становище по този въпрос. А, свободен сте да допринесете за тази дискусия. Според мен, да кажем, ако едно голямо предприятие а, произвежда нещо, то заделя, да речем, 1% от оборота си за бюрократична дейност малко предприятие трябва да отдели 5%, а микропредприятието трябва да задели цели 10% от е, оборота си за спазването на законодателните изисквания. Ето това трябва да се промери по някакъв начин, защото наистина бъдещето на Европа се крие в предприемаческата инициатива, а тя има, идва от малките предприятия обръщане на, тежеста, на задължението за привеждане на доказателства, това, което вие казахте, да, наистина е много добро предложение. Господин Шлюстерс, говорихме си тук за Австрия и Германия. Докато има директиви, ще е необходимо повече националните администрации да обменят опит по отношение на транспонирането. Няма да спра да го повтарям. Не съм казал, че тук ви е, показвам само брошурата с 74 различни подхода за е, транспониране и нищо не трябва да следва от това. Господин Меркес, е, директива или регламент? Въпросът вече беше зададен. И ще повторя, аз мисля, че ни трябват малко повече регламенти, ако трябва да бъда честен. Ако мен ме питате какво предпочитам, предпочитам регламента. Но има един проблем, а именно има огромна разлика между ефективността на администрациите в отделните страни. Сега няма да посочвам имена, но в източна Европа има така доста празнини в компетентността на администрацията. Така че трябва да превърнем в много важна тема работата на администрацията по транспониране на законодателство. Това трябва да се превърне и в тема на съветите, е, на срещите на върха. А за целта ми е необходимо, за да можем да имаме информация за това, трябва да имаме някакви сравнителни анализи, които комисията да осигури. Ето, жив пример за повече Европа в областта на контрола господин Лизе, разбира се, че сте прав. Не можем национално да регулираме изискванията за емисиите, да кажем. Това, което ни е необходимо днес е нова аргументация в полза на Европа. Защото за мен Европа е положителният отговор на ужасните две е, световни войни и на ролята на Германия в тях. За моите деца обаче и за моите внуци това е история. И съвсем не е достатъчно е, да им размахвам примера с войните. Днешният отговор трябва да е насочен към глобализацията, към това, че Европа е континент, който започва да се обезлюдява едва ли не. Според прогнозата на комисията, през 2050 година Европа ще има цели 50 милиона по-малко жители, докато света в света населението ще се увеличава. Тъй, че има железни аргументи в полза на това, че ни е необходима Европа. А, субсидиарността и, транспонира, и изпълнението на регламентите, това винаги е въпрос на балансиране. Това, което аз мисля, е, че ни е необходима силна комисия – и нещо, което Лисабонският договор не предвижда, а мен, ако питате, Всъщност, съвета стана по-силен след Лисабон, комисията стана по-слаба, парламента е помежду. Това е личното ми мнение. мисля, че сегашната тежест на съвета не е положителна. Ето, давам веднага пример. Имаме среща на върха с 27 съпътстващи пресконференции. Значи, какво казал френския президент, какво казал немската бундесканцлерка, какво казал италианския министър-председател. Излиза италянеца и казва, аз защитих интересите на Италия, е, излиза българския министър-председател и казва аз защитих българските интереси срещу тези европейски предложения, които ми се даваха. Естествено, че по този начин се задълбочават противоречията Европа национална държава. Аз не мога да го променя, но се опитвам да посочвам този проблем, да го изтъквам. Защитата на данните, някой попита. Говорим за общо достъпни данни, данни, които се предоставят на държавен орган. Би трябвало да е достатъчно това да стане веднъж. Не може да ми искат в, в района, в това министерство, в данъчното и така нататък едни и същи данни по сто пъти. Ето, имам чуден пример, чудесен пример от Великобритания. Разговарях с министър Риск който ми каза следното. В е, Великобритания се е установило, че е имало над 22 000 норми, разпоредби, повече от тези на Италия. За някои не се знаело даже в сила ли са все още, не са ли в сила. и правителството Камерън установява, че са толкова много. Какво ми казва министъра? Констатирахме, че една крава в Англия се регулира, се контролира общо от 19 органа. Това, разбира се, е голямо внимание към кравата и тя може би е щастлива, обаче фермера, който я гледа, страда. Ето това трябва да се питаме. Защо 19 органа трябва 19 пъти да контролират една крава? Не може ли нещата да станат наведнъж? За това говорим и по отношение на данните. Естествено, че защита на данните трябва да има и тя трябва да е гарантирана. И ще ми позволите една последна бележка към френската колега. Мога да си позволя да го кажа, защото имам, имах чудесни отношения с а, Саркози, бившия президент, и с него на два пъти разговаряхме много дълго последния въпрос. Франция няма ясна позиция по отношение на намаляването на бюрокрация. Великобритания обратно. А, правителството, е, там е, се е стигнало до там, че правителството може да внесе законопроект само ако той води до намаляване на бюрокрацията. Примерно в областта на пенсионното осигуряване и така нататък. Мисля, че това е много амбициозно от страна на британците. Скандинавците също доста напредват по отношение на разграждането на а, бюрокрацията, докато във Франция не мога да разбера защо а, правителствата, особено сегашното правителство, така си защитават бюрокрацията и така не дават да се пипне. Просто а, искам да ви го кажа. Французите би трябвало да тръгнат по пътя на намаляване на бюрокрацията с другите страни. Когато го направят, ще сме постигнали голям напредък. И сега позволете ми да благодаря за изключително оживения разговор. Ще се видим отново. Благодаря. Господин Штойбер, по аплодисментите, сам можете да разберете колко са впечатлени колегите. Аз съм от година и половина председател на тази комисия. Такъв оживен дебат не бяхме водили. А, затова допринесохте и вие с, с своя така, склонност да, прово, да провокирате а, и ни убедихте, че наистина трябва да стане малко по-агресивни, малко повече да представяме нещата навън, извън този парламент. Мога да ви уверя, че 70-те членове на тази комисия работят на границата на възможностите си, включително и техните сътрудници, а те са най-добрите. Имаме 22 до 24 седмици е, на заседания в Брюксел, в които се работи интензивно. Имаме огромни избирателни райони. А колегите от Бундестага имат 22 само седмици на заседание. Това са също неща, които трябва да се осъдят. Мисля, че е, стана ясно от това, което вие казахте, колко е важен публичния дебат, защото човека, който монтира джанти в Volkswagen, трябва да разбира за какво сме си говорили ние тук. европейската политика всъщност стана вътрешна политика, включително и благодарение на еврокризата. Много интересни идеи дадохте, господин Штойбер, по отношение на транспонирането и изпълнението на законодателството в областта на околната среда. В началото някой ме попита, защо един немски социал-демократ кани в комисията бивш министър-председател на Бавария, който от Християн-социалния съюз. Ето сега се разбра защо. Защото винаги съм бил впечатлен от начина на вашата работа в орган в институция. Благодаря ви, продължавайте в същия дух, продължавайте така пламенно и провокативно да защитавате тезите си, защото провокациите заострят вниманието на слушателите. Благодаря ви. Да взема малко. Да поне е, да, като, да. като такава, като конференция. И, um- и така вече преминаваме към следващата точка. И сега ще дам думата на госпожа Вилс. Благодаря. Вие знаете, че когато се изготвя едно становище, трябва да се спазват редица ам, цели особено в връзка с общественото здравеопазване. Искам да приветствам това, което беше направено по това законодателство от Комисията по работната заетост, е, като идеята е да се премахне е, напълно в бъдеще на личния азбест. Искам да кажа на този момент, че в е, че преди, когато използвахме правата за азбеста, това не влезе в пленарна зала. Създават се нови правила във връзка с общественото здравеопазване. Аз мисля, че това проекто становище ще помогне за изготвянето на доклади. Има три спешни въпроса, които искам да засегна. И, първо, спешността на регистриране на всички случаи на азбестоза и мезотелиома, защото това са професионални заболявания, трябва да се учат и непрофесионалните заболявания, тъй като има много жертви, които живеят близо до засегнати а, зони. Също така картиране на а, сгради, съдържащи азбест. Това е много спешно, защото в противен случай може да забравим къде има азбест в е, обществени сгради. Това е буре с барут е, за онези, които обновяват сгради, за други, които живеят в него. Е, кампанията срещу азбеста от 2006 година в Европа трябва да се приема много сериозно. А, експертите, които работеха по азбест преди, вече устаряват и може да забравят къде има азбест а хората, които потърсват медицинска помощ, се, се оказва, че е, са пострадали независимо от това къде са били. Трябва да се създаде един европейски фонд е, с помощта на държавите членки, за да може да се решават проблемите е, на свързаните с азбест заболявания. Всяка година се появяват 20-30 хиляди нови случаи. А, хората, а, които се очакват да починат, а, а, са много повече, отколкото а, пише в доклада. Гражданските общества, професионалните съюзи, жертвите, роднините на жертвите, и техните правни преговори следва да бъдат подкрепени. Имаше едно кратко изслушване в Европейския парламент на 18 септември, който отчете проблемите и призовахме всички държави членки, Европейската комисия да предоставят необходимите ресурси, финансови планове за борба срещу използването на азбест. Всички мерки по обновяване на сградите трябва да се разглеждат а, и да се прилагат, за да може наистина да а, се складира правилно а, изведения азбест. Имаше случая с, с и делото с етернит, което е заведено в 2009 година с, с е, отговорността на е, отговорността за работата на Етернит е, швейцарска и бел, белгийска. Бяха наложени наказания е, 16 години затвор за приблизително 3000 смъртни случаи. Те бяха осъдени да заплатят обещатение на жертвите с, с десетки милиони. Съдебното решение сложи край на нещо, което беше квалифицирано като делото на века. Хиляди починаха, много хора продължават да боледуват. Е необходимо е да се работи да се подобри ситуацията. Благодаря. Благодаря сега докладчиците в сянка за НП. Първо, госпожа Телкарос. Добре. Έχω ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον αμίαν. Благодаря, аз имам особен интерес към азбеста. Именно за това съм докладчик в сянка по този въпрос. Именно за това участвам в тази работа. Бих желала да добавя нещо а, към това, което каза колегата. Не можем да разглеждаме азбестозата като професионално заболяване. А, аз Азбестозата, мезотелиамата са вид онкологично заболяване, е, но не би трябвало да се смята като професионално заболяване, защото то се отнася за общото население. Следователно трябва да се е, проведе общо европейско проучване на цялата тази ситуация, да се, да се създаде един списък на места в Европа, където се съществува този проблем и да се набележат мерки, които ще дадат възможност да се сложи край на използването на асбест в Европа. Ако ми позволите, бих желала да говоря за Кипър. В Кипър имаше много тежки последици. Неодавна се проведе дискусия по, теле, по датската телевизия и а, бяха адакувани а, онези, които 20 и няколко години експлуатират най-голямото находище на азбест в Кипър, а, което продължава да функционира толкова години без да се вземат мерки за защита на населението. От 25 години този обект е затворен, но въпреки всичко има смъртни случаи от мезотелиома в близ селските села. И а, азбеста влиза в а, а, напоителните канали, а, макар че се промениха, подмениха а, а, наводни каналите за напояване. Въпреки всичко не може да се изключи присъствието на азбест, а това трябва да бъде премахнато. Ако няма азбест, защо тогава бяха подменени тези а, канали за напояване и защо американската база беше подменена, тъй като тя беше изградена с материали съдържащи азбест. Следователно трябва наистина да се направи нещо а, необходимо е а, това са само примери. Аз не казвам, че Кипър е единствената страна засегната от този проблем, но може да се използва, например, азбест в, спирачките на а, автомобилите, но там те не създават а, такъв проблем, както експонирането на широката общественост а, в сградите и в а, каналите за напояване. Ние нямаме пари да а, предприемем мерки да се борим с това. Следователно трябва да а, се предприемат мерки, които ще позволя да се проведат проучвания, за да се разбере какво е, какъв е проблем и да се установят проблемите с, с причини и следствия. Линда Макейвен. Благодаря. Глени си тръгна и остави на мен да изразя становището и първо тя иска да благодари за становището на госпожа Велс. Това е отлично начало, както и благодари за доклада по собствена инициатива в Комисията по заедостта. Къде иска тя да направи промени? Първо и самото заглавие на доклада, Преждеговорившия говори, че не става дума само за професионални заболявания, говори се и за хора, които живеят около такива места, така че това е, е, е заплаха за здравето на повече хора. Така че не бива да говорим само за професионални заболявания и рискови за такива. Това е в приложното поле на доклада и ще ни даде възможност да вземем мерки по въпроса в нашата комисия. Също така трябва да имаме ясни указания за това да се спрат всички използвания на такива влакна, хризотил и азбест и синдикатите призовават за съкръщаване на сроковете и ние трябва да го направим. И не трябва да има изключения за това да се премахне азбеста в законодателството РИЧ. Трябва да има и ясни графици за това да се прекратят изключенията за използване на хризотил. Сега за либоралите, господин Дзанони. Благодаря, господин председател, благодаря на докладчика. Проблема с азбеста е изключително наболял защото причини изключително много смъртни случаи в Европа и е, ще продължи в бъдеще да причинява смъртни случаи. Проблемът е, че не съществува една прагова стойност, под която няма риск. Дори съвсем малко влакна от азбест са достатъчни, за да умрат хора. Това води до екземи, а, както и а, до плеврит. В Италия има цели гробища пълни с а, мъртви, е, починали от мезотелиома на белите дробове. Ако искаме да избегнем нови заболели, трябва да премахнем азбеста, който има навсякъде в е, промишлени сгради в нашите домове. Доста фирми казват, че цените са много високи, сега е криза и не могат да го направят. Има хиляди а, е, квадратни метри а, покриви, а, където е използван азбест и той трябва да бъде а, сменен. А, Предприятието, което продаваше такива съдържащи азбест плочки, беше всъщност съвсем неясно, че продава такива керамиди и плочки. Не трябва да излизат на пазара материали, които да не отговарят на стандарта. Когато говорим за автомобилизм, за, извинете, на автомобилната индустрия, както знаете, там се изтеглят автомобилите, които не работят добре. Защо не се направи така и от, в този случай? Трябва също да бъде наказан онзи, който знайки е пуснал на пазара канцерогенен материал. Освен това, трябва да падне лимита за влакната. Сега той е, е описан в закона. Както казах и преди, няма прагова стойност, под която да бъдем сигурни, че няма рискове за човешкото здраве. А, сега пак за влакната. Необходима е една нова фаза и тя е да се премахнат тези влакна, както и да има амелиорация на всички сгради, които съдържат а, тези влакна. Е, Европа е пълна с сметища, където се изхвърля азбест. Много са, дори има неконтролирани сметища, които не отговарят на европейските стандарти. И аз живея в една община, например, където живеят 22 000 души и има 4 сметища, където се изхвърля и депонира азбест. Има замърсяване, което е много високо, защото с времето те пускат влакна, които влизат в водоносния слой и след това посредством този водоносен слой отиват във въздуха, в питейната вода, посредством тръбите, пък и посредством а, възможностите за напояване на земеделски земи, които се възползват най-вече от тези подпочвени води. По-настоящем тези отпадъци са много опасни и би трябвало да бъдат изхвърлени на сметища, които са за специални отпадъци. Ето ви разнобоя тук. Точно това трябва да бъде коригирано. Този проблем води до нов риск. И това е един риск, който оставяме на следващите поколения – Азбест идва от гръцки и на гръцки това означава неразрушим. Ето това е проблема. Т.е. взимаме азбеста от някъде и го пъхаме под земята. Какво правим? Нищо не правим. Дори в този случай трябва да се обърнем към вече съществуващите технологии, които се опитват а, да оползотворят и по неутрален начин да обезвредят този азбест. Прави се, например, във Франция, пък и в други държави членки. Трябва да се запитаме, трябва ли на бъдните поколения да устаяваме всъщност една заровена чума в земята? Um след 200, след 300 години някой може да реши да си построи, примерно, подземен паркинг или да има някакви подземни жилища. Какво ще правят хората тогава? Този проблем е изключително наболям и не бива да бъде прехвърлен на бъдещите поколения. Трябва да се сложи край на тези незаконни депа или сметища, защото това е само един начин да се прехвърля проблема нататък на идните поколения. Както казах, проблемът е изключително сложен. Благодаря. Мишел Ривази. Господин председател, да, наистина това е един въпрос една тема, в която Европа може да играе ролята на двигател в защитата е, на населението и да се забрани проблема. А, е, в продължение много години, аз виждам в а, е, Франция, а, е, беше въведено а, забраната в 1995 година до 2010 година. Има хиляди а, починали хора. Тук, ста, тук а, а, не става дума за 25 хиляди. Е, е, бройката е към 500 хиляди. И всичко това не е професионално заболяване. Той се отнася за хората, които просто живеят наоколо. Независимо от това дали става дума за Германия или за а, Полша, те трябва да знаят, че има альтернативни решения и наистина това трябва да бъде за забранено. А, трябва да се каже, че големия проблем е а, памета. Всички говорим за това, че трябва да се обменя, обменят, а, а, да се обновяват сградите, но там и жителите и хората, които работят, са изложени на опасност. Създава се проблеми за разходите и също така трябва да има регламент, по който трябва да работим. Вие знаете също така, например, корабите. Но корабите, ние може да контролираме корабите, които плават под европейско знаме, но не може да контролираме корабите под а, а, бангладешки фу, а, а, флаг. И какво правим? Всичко, което е под нашите покриви, целият този етернит, как да го махнем. И последния въпрос е за жертвите в някои държави отчитат а, тези заболявания като професионални а, заболявания. В други държави има много трудности. А, би трябвало да се създаде една европейска организация, която да се грижи за жертвите. Благодаря. Е, Děkuji za slovo. Благодаря. Уважаеми дами и господа, искам да благодаря на докладващата. Искам да благодаря и за дискусията, която се проведе, защото азбеста наистина е една от най-големите заплахи за здравето на хората цели седем депутата на, от нашия, депутати от нашия парламент участват в нашата дискусия. Не всички са за слушалки, боя се, че не всички знаят чешки, но а, нека да си кажа, съгласен съм, че далеч не става въпрос само за професионални заболявания тъй като съм член на Комисията по заетост и социални въпроси мисля, че двете комисии трябва да си сътрудничат по-добре по окончателното формулиране на становището. Много е добре, че а, изтъкваме опасностите от азбеста. Искам обаче да кажа и следното. Нещо, което все още не, не е казано а беше тема, която ще се обсъжда в Комисията по заетост. Сигурен съм, че Европейския съюз и неговите органи непременно трябва да оказват подкрепа и то в максимална степен на държавите членки за борба с азбеста. Трябва да си обменяме и най-добрите практики. Същевременно съм убеден, че борбата с отрицателните последствия от използвания в строителството азбест може да бъде проведена успешно в държавите членки и с помощта на националното законодателство. Няма причина за европейска уредба на този въпрос. До докладът, който беше а, изготвен, съдържа амбициозни предложения за спазване на спис, а, принципа на субсидиарност. Разбира се, че е много правилно да се изтъкне риска от азбест. Благодаря. Господин Роси има думата. Роси, вие ме благодаря, господин председател. Темата за азбеста е изключително чувствителна тема. Е много трудно може да се реши тази тема, особено с законодателство. Азбестът е се извлича от е, естествени материали. Аз съм от Пиемонте. Най-голямата мина на открито е при нас, до Торино. Така че терените наоколо са пълни с материали, които съдържат естествен азбест. Дори самата, самият тунел, който ще се строи за влака а, висока, на висока скорост, а, се състои от скали, които съдържат азбест. Така че в определени зони наистина е невъзможно да се премахне азбеста, защото а, само с вятъра, с водата, каквото, дори с, с въздуха пътува азбест в а, околната среда. Също и земеделските а, производители, когато обработват земята, когато урат и така нататък, вдигат във въздуха азбест. Така че нека да разберем каква е ситуацията, за да разрешим проблема и не бива също така да плашим хората, защото мене не ме е страх от това, че примерно покривите, които съдържат азбест и етернит, влизат под земята. По-добре да ги сложим под земята, защото ако са над земята, с бурите, с вятъра, всичко това ще го дишаме. Ако са под земята, по-добре от нищо, отколкото да се връща там, откъдето е дошло. Ето това все пак е някаква мярка. Хубаво, добре, може да се отиде по-нататък, може да влезе в а, а, водоносния хоризонт, но има планини, в които вали. Нали, там има такива а, скали и съответно пак влиза във водата азбест. Пак казах ви за Пиемонте, там е пълно в скалите с азбест. И това, което ме притеснява е, че в тръбите ни на водоносната ни а, система а, се съдържа при изграждането на пластмасата или аз не знам какво има азбест. Така че, нека да не говорим само за това, че има пулмонарно заболяване, което се нарича мезотелиома, защото може навсякъде да влезе този азбест. Например, водата може да се, заболе, да се разболееш и да развиеш различни видове тумори, не задължително и само на белите дробове. Не трябва това, което правим обаче е, че някакси не помагаме на гражданите, когато трябва да сменят своите покриви, които съдържат азбест, защото хората, за да не харчат пари, да премахват този азбест, какво правят? разчупват го на този покрив на парчет и го пуска в реката. Аз живея до Монферато и нашата реха, до нашата река е пълно с такива парчета от покриви, които са хвърлени в реката. И това, което трябва да направим е всъщност да подаваме информация на гражданите и да се опитаме да накараме държавите членки, дори да ги задължим, да картографират естествения азбест – както и изкуствения, сметищата, разбира се, където има такъв, но най-вече да се опитат да задължат държавите да премахнат съществуващия азбест, особено когато е в ужасяващо състояние. И в случай не говорим за хиляди метри. А, особено в Пиемонт това са милиони квадратни метри покриви, които все още си стоят на къщите, които са в ужасно състояние, т.е. са опасни. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на комисията. Excusez-moi, merci, Monsieur le Président. Благодаря, господин председател. Аз няма кой знае колко много да добавя към това, което беше направено като констатации от депутатите. в момента се по една директива, която ще реши много проблеми и също така когато се приложи законодателството в държавите членки, е, проблема ще бъде решен. Проблема за аспест на работното място е, се третира като професионално заболяване, като причина за е, професионално заболяване. Следващата година ще има конференция за професионалните заболявания, която ще се занимава и с този въпрос. Ние работим също така по този въпрос съвместно с парламента, по този доклад по-специално, за да може да набележим последващите мерки. Е. Благодаря. Съвсем накратко. Знам, че закъсняваме, но бих искала да благодаря за всички изказвания. Вярвам, че крайна сметка ще се получи добро становище. За мен най-важна е забраната на клизотилния азбест. Благодаря. Благодаря на всички колеги, които участваха днес в дискусията на становището. Аз в Кипър сам успях да се убедя какво означава да се премахва азбеста. Огромен е проблема, трябва да го уредим по разумен начин, така че да предпазим хората. Днес депатът беше отличен. Сега ви желая приятен обяд и в 15 часа ще се видим отново тук, за да продължим заседанието. Ще се срещнем с представител на агенцията. Микрофонът е изключен.